Хилде Фаутманс. Моля ви да изложите, представите доклада си в рамките на 4 минути, после ще има и 5 минути време за спонтанни изказвания. Имате думата. Европейse burgers vragen terecht dat we meer doen om hun veiligheid te Нашите европейски граждани е, искат повече от нас, за да гарантираме сигурността им. Ето защо трябва да е пределно ясно, че ни трябва да си затрудничим бъдеще между отделните държави и членки, но разбира се и между частния и е, обществения сектор през граници. Частния и обществения сектор не успяват да работят достатъчно добре в момента. 3,5 е, милиона граждани е, които е, разчитат на тези е, частни е, компании е, е, е, охранителни дружества, но трябва да имаме регламент за тях, в каква рамка действат те. Трябва да бъдат съответно обучени, трябва да следим обмена на информация, трябва да има надзор на тяхта дейност, за да сме сигурни, че действително те работят в определена правна рамка. Това, което искаме от комисията е директива, за да се преодолеят големите, големия раздовод между държавите членки, да има общи е, норми и стандарти за всички ферми, фирми, които работят всички фирми, които работят в а, е, е, този бранш. А, имаме а, съответно а, действително е, добри стандарти. Е, знаем, че използва, се използват е, фирми извън Европейския съюз. На много места действат такива частни фирми и това е в ущърп на интересите на Европейския съюз. Трябва наистина да държим под контрол какво се случва с тези частни компании, защото те, на тях се възлагат дейности, които често предполагат и използването на огнестрелни оръжие и би трябвало да имаме контрол върху това. И излизаме с много сериозни предложения към Европейската комисия. Бих искал да се вслушате в тях. Едно от тези искания, които аз особено, които особено държа, е да излезем с зелена книга, която да обхване всички заинтересовани страни, всички субекти в този този бранш и да проведем наистина сериозна, продуктивна, ползотворна дискусия. Това очакват от нас гражданите. Трябва да го направим, госпожа Могарини, защото това ще ни даде възможност да много по-добре да гарантираме сигурността на, хората и да, да предотвратим нарастващите злоупотреби. Трябва, разбира се, да търсим повече сигурност с по-малко средства средства, но е, обикновено е, изкушени от е, нуждата, необходимостта да правим повече с по-малко средства, ние е, договаряме и възлагаме е, услуги за е, охранителни е, дейности на, на е, компании, за които не знаем достатъчно трябва да имаме ясни е, разпоредби в това отношение, съответните е, е, разпоредби за контрол и, и надзор върху тяхната дейност, е, а не някакви временни случайни правила, които в момента регламентират дейността на частните охранителни дружества. Не можем да им е, позволим да, да действат като армия в местата, където са е, изпратени. Би трябвало наистина да можем да наблюдаваме е, и да, да контролираме тяхната дейност както трябва. Благодаря на колегите, които ме е, подкрепиха в изготвянето този доклад. Надявам се, че той ще получи достатъчно убедително мнозинство при гласуването утре. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, за това, че се вместихте в 4 минути. Сега 5 минути е, за спонтанни изказвания. Господин Полчик има думата. Е, Благодаря за дадената ми дума. Господин председател, е, госпожо комисар и върховен представител, давам си сметка, че частните охранителни дружества могат да имат ограничено участие в изпълнението на отбранителни задачи. Не съм съгласена обаче с вашия призив да се приемат нови директиви. Мисля, че охранителните агенции трябва да се подчиняват на същите правила, да имат същите права и задължения, каквито имат останалите граждани. Те не могат да имат повече права от обикновените хора. Мисля, че изнасянето на такива услуги към външни изпълнители, на което се спря докладчикът, е отрицателно явление и трябва да излезем с препоръки в тази връзка. Благодаря ви.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 благодаря ви, уважаема госпожо Върховен представител. През последните години секторът на частните дружества действително сериозно се разви, което до голяма степен се дължи на съкръщенията в бюджетите за отбрана на някои държави членки, които ги принуждават да предоставят част от дейностите си на частни подиспълнители. Това може би намалява разходите ни за отбрана, но не разрешава другите проблеми, свързани с потребата на частни охранителни дружества. Това отрасла на отбраната и сигурността за е пряко отговорност на държавите членки. Не можем в него да действаме само водени от економически подбуди, свързани с съкрещаване на разходи. Трябва да се вземат предвид всички аспекти, свързани с логическото планиране, стратегическите цели на отбранителните сили, които не могат да се ограничат само до осъществяване на преките оперативни услуги. Затова и не бива да се предоставят повече задължения на тези частни охранителни дружества. Основната ни цел е да се регулира функционирането тези от частни осигурителни дружества в тези страни и да създаде механизъм за сигнализиране на евентуални злоупотреби от страна на тези частни дружества. Благодаря ви, думата има господин Мариас. Благодаря, господин председател. Смятам, че е абсолютно ясно, че държавата е тази, която трябва да има монопол на всичко, което е свързано с сигурността и безопасността. Знаем и какви проблеми могат да възникнат, ако частни фирми извършат някакви насилствени действия. Така че мисля, че това е недопустимо. Вижте какво стана в Ирак, когато частни а, фирми за охрана извърш, извършват операции, стига се до загуба на човешки животи, до насилствени действия. Трябва да се създаде някак, някакво, някакъв регламент, защото в противен случай ние просто оставаме нещата в ръцете на частния сектор. Господин Полски. Кире Проедре, лого ти савки с Благодаря, господин председател. Увеличаващия се тероризъм означава, че държавните и военни структури не могат да изпълняват добре задълженията си. Проблемите на държавите могат да бъдат решени, ако има добре обучени и оборудвани частни охранители. Те могат да изпълняват държавни поръчки, но това би означавало да се промени правното основание – така че подобен тип компании да могат да съществуват и да не се а, изправят пред никакви юридически пречки при изпълнението на задачите си. Благодаря ви. Госпожа Грапини. Domnule președinte, doamna Mogherini. Благодаря, господин председател, госпожо Могерини. Аз подкрепям доклада на колегата и се присъединявам към препоръките, които бяха формулирани. Имаме статистики за частните охранители. Много хора работят в подобни фирми. Разбира се, че те не поемат задачите на армията, но гражданите искат повече сигурност. Добре е, че те а, си изпълняват задълженията. И е хубаво, че има ориентир а, за а, общи договори в а, този сектор. Важно е обаче да има и европейски модел, който да регламентира работата на частните охранители. Имаме нужда от европейски модел, за да се избегнат разпокъсани решения за държавите членки. Също така трябва да хармонизираме различните правни аспекти. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминаваме а, към а, а, края на дебата и давам думата на госпожа Могерини. Благодаря много. Първо искам да кажа, че благодаря много на докладчика, който отваря нова глава в тази област. Както казах, сте частните а, а, фирми за охранителни дружества са понякога много важни и, и, и помагат на европейските дипломатически дружби дипломатически служби в чужбина. Те могат да играят голяма важна роля за защита на хуманитарните работници, но разбира се, те трябва да спазват най-високите европейски и световни стандарти в областта на човешките права съществува нормативна база, т.е. те не, не действат в вакуум и има ясно разписани международни правила, включително и от Световният червен кръст. Е, разглежда се възможността да се създаде една рамка от ОНЕ за действията на подобни а, е, е, дружества, което, в които да участва и Асоциацията на а, създаване на кодекси. Миналата година съвета прие заключения на тази тема. Сега държавите членки са онези, които могат да, да променят а, а, правилата, свързани с обществените поръчки, а при всички случаи а, участващите в а, а, тези а, обществени поръчки трябва да са подписали а, кодекса за поведение нашите системи за предпазни мерки трябва непрекъснато да бъдат усъвременявани и да се прави оценка кои услуги трябва, могат да бъдат екстернализирани и кои услуги да се извършват само от наши служби и делегации частните охранителни дружества много често работят съвместно с военни мисии на Европейския съюз и на ООН и могат да получават съвети и да бъдат подпомагани от тях. Трябва да има стройна правова рамка. Това е в интерес на всички, включително и на Европейският съюз, за да могат частните охранителни дружества да извършват услуги за благото на дипломатически мисии и други хуманитарни служби в най-различни райони. Благодаря ви. приключихме с тази тема. Ще гласуваме утре и